заседанието 80, 68 члена, съгласно член 105, е, алинея 6 от правилника за дейността на Европейския парламент е, са се обявили против е, препоръките на Комисията по економически и парични въпроси във връзка с делегираните актове, приети от комисията относно директива 2014-59 ЕС от 21 октомври 2014 година. Ще можете да внесете до утре изменения